Здравейте всички, нека да продължим с заседанието. Първа точка от дневния ни ред за днес след обед. Няколко думи за протокола. Той бе разпространен. Протокол от вчерашното заседание говорим. Имате ли бележки и коментари? Не виждам желаящи да вземат думата. Това означава, че протоколът се приема, за което ви благодаря. Сега нека пристъпим към дебата. Изявление на съвета и комисията относно актуалното състояние на втория преглед на програмата на Гърция за економически и